colleagues, good afternoon, um, welcome. Здравейте, колеги! Добре дошли като председател на комисията ИНКО. Искам да приветствам сред нас кандидата за комисар, господин Тири Бретон и а, също така господин Краснодепски, който заедно с мен ще председателства днешното изслушване. Той е председател на комисията ИТРЕ и също така добре дошли на всички членове на двете комисии, които провеждат това изслушване заедно. Моля, заемете местата си. И нека започнем днешното заседание. Благодаря ви. Добри, добре дошли и на представителите от Комисията по правни въпроси и Комисията по бюджетен контрол. Тези две комисии също са поканени по време на изслушването. Покани са и още две комисии. Искам да започна с едно напомняне. Това изслушване е с цел да позволи на членовете на двата на двете комисии да отговорят на два въпроса. На първо място, дали кандидатът за комисар е квалифициран да бъде част от колегиума на комисарите и на второ място, дали е достатъчно подготвен да извърши задачите, които са му възложени. Знаете, че комисията ИТРЕ работи за вътрешния пазар, премахването на пречките пред а, осъществяването на единния пазар, включително цифровия пазар, също така и за способстване, за застъпване на интересите на потребителите и прилагането на правилата на единия пазар и правата на потребителите. Знаете също така, че нашето нашата комисия чака с нетърпение да започнем днешното изслушване, за да видим какъв ще е подхода на господин Бретон, също така да разберем как той счита, че ще се изправи пред предизвикателства за тази област и кои са действията, които ще предложи като комисар по време на своя мандат. Също така, ключовия ам, Ключовата роля на единия пазар е, е голяма и също така е ключова за е, цялостния европейски проект. Трябва също така да си е, спомним за успеха на единия пазар и факта, че той все пак зависи от това да се прилагат хармонизирано правилата навсякъде в Европейския съюз. И тези правила са изключително важни за това да се възползваме от първия, пълния потенциал на единия пазар. Задълбочаването на единия пазар може да се осъществи с идентифицирането и премахването на различните бариери срещу движението на продуктите и услугите, както и а, премахването на пречките пред цифровия пазар. Новите развития в единия цифров пазар са ключови двигатели за економическото развитие и повишаващата се стойност и ценност на продуктите и услугите. Всичко това е важно за просперитета, конкурентоспособността, растежа на, економичес... на економиката на Европа, европейските граждани и са важни също за действащията в политиката и са много важни различните роли в тази област. Много е важно също така нашето законодателство да е подготвено за цифровата ера и да се справи с предизвикателствата на техническия прогрес и да осигури равни условия за стопанската дейност. Нека изразя надеждата си, че кандидата за комисар разбира загрижеността на нашата комисия за вътрешния пазар и необходимостта да се адаптира към модерната економика и също така да а, постигне конкретни ползи за стопанската дейност и за потребителите. Давам думата сега на господин Краснодепски. Thank you. Благодаря ви. Много ви благодаря. Приветствам членовете на всички парламентарни комисии и приветствам също така кандидат комисаря господин Тири Бретон. Както винаги, нашото изслушване се предава пряко по интернет. Затова искам да Приветствам също всички, които ни следят по интернет. Искам да напомня, че комисията ИТРЕ отговаря за индустриалната политика на Съюза, за информационното общество, информо, информационни технологии, комуникации и услуги и много други сфери. Тази тема е важна за нас, защото вътрешния пазар като портфолио, като ресор, включва също така промишлеността, малките и средни предприятия, отбранителната и космическата промишленост. Всичко, което е ключово за бъдещето на Европа. Сега бих искал да ви кажа как ще провеждаме това изслушване. И така парламентът оценява кандидат комисарите въз основа на тяхната компетентност, ангажираността с Европа и личните качества. Също така се оценява знанието на съответния ресор и уменията за комуникация. Преди изслушването кандидат-комисарят отговори в писмена форма на подготвителните въпроси. Писмените отговори са били предоставени на депутатите на всички езици факти. Нашата комисия не възразява срещу провеждането на това изслушване. Организацията на дебата е следната. Първо, господин Тири Бретон ще изнесе уводната си реч, 15 минути максимум. И след това ще има 5 минути за заключително изказване. Ще ще има възможност за 25 въпроса от депутатите. Ще имаме отрязъци от 5 минути за въпрос и отговор от господин Бретон. Също така, ако има последващи въпроси, те не трябва да надвишат една минута и същото въжи за отговора. И разбира се, последващите въпроси се задават от същия депутат и трябва да са свързани с първоначалния въпрос. Първия кръг ще съдържа въпроси зададени от координаторите на политическите групи. Втория кръг ще даде възможност да се изкажат представителите на политическите групи, включително и независимите депутати. На 23 езика се осъществява превода, така че може да използвате родния си език. Но искам да ви напомня да не говорите прекалено бързо, тъй като имаме устен превод. И, и сега давам думата на господин Бретон за уводното му слово. Имате не повече от 15 минути. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. За мен е чест да се явя пред вашите комисии за това изслушване. Искам да изразя с дълбокото си уважение към работата на Европейския парламент и към всичко, което вие вършите всеки ден в услуга на Европа и, свои, и нейните граждани. Но на първо място искам да се представя, тъй като зная, че през вас Именно се надявам да получа подкрепата и одобрението да извърша своите дейности като комисар. Нека да започна с едно нещо, с което съм най-горд, а именно факта, че като щастлив дядо на двама внуци Луис и Ава, те, те живеят в Германия, в Берлин. По някои хората казват, че имам няколко различни живота, но разбира се, като всеки един от нас имам само един живот. И нека искам да ви кажа какво е най-важното за мен, водещата сила в моя живот. Това е да боката, дълбокият ентусиазъм, страстта ми, страстта за науката и технологиите, преди всичко това, което а, захранва нашата възможност да мислим за бъдещето, младостта, духа на младостта а, и също така страстта към а, това да се комуникира, да се обучава, економиката, предприятията, също така и а, предприемаческия дух към всичко това и всички, които работят а, в тази посока. А, страстта за една а, Европа, която е горда от своята история, своите ценности и а, разнообразие и различие. Но днес имам възможност да се взема с всичко това, с цялата си енергия, заедно с вас, с една обща визия и мисия за нашия континент който е преминал през, е, разбира се, много големи трудности. Тези промени е, избраната, е, потвърдената председателка Ван дер Лайен много добре описа предизвикателствата за климата, цифровите предизвикателства, но също така и геополитическите напрежения, които са без прецедент в историята. Така че трябва да се натрупа а, достатъчно опит, така както са натрупали всички тези предизвикателства в един и същи момент пред нас. Дами и господа, говоря за моята страст и ангажимент а, за Европа, тъй като всеки един от нас а, винаги е бил а, европеец. Аз съм един изключително убеден а, европеец е, в всичките си функции, всичко това, което съм работил като директор в големи предприятия, като министър, като е, професор, преподавател и съм е, готов да посветя целия си опит на тази посока. Наистина трябва да инвестираме още от днес в важните за бъдещето технологии. Говоря за 5G, но също така и за 6G, за изкуствен интелект, за облака, но също и така за етапа след а, облака. Също така Edge Computing и интернета на предметите, киберсигурността и блокчейн. технологии, които са много важни и които трябва да освоим и да използваме, които ще ни позволят да направим всичко, за да бъдем една а, силна а, да имаме една водеща а, международна роля. И а, това е свързано също и с а, професионалното пространство. То става все по-цифрово. Тези а, залози са свързани с а, и промишлеността 4.0, всички услуги, всички промишлености, включително а, и културната, са свързани с цифровото и а, е важно да а, говорим за тези технологии, включително а, космическите такива. Предизвикателството е да се структурират дейностите, социални, промишлени, културни и така нататък в това пространство, което днес е едно а, пространство на информацията и на а, цифровото. И да останем в същото време достатъчно свободни и да постигнем нужното равновесие и справедливост. И така, а, ние сме а, се насочили в тази а, посока и има и още едно четвърто пространство, което трябва да е достатъчно включващо и интегриращо, а именно информационното общество. Да има равни условия, а, както в другите три пространства. Ето защо, ако а, използвам е, една метафора. Е, аз бих искал да действам е, с именно такъв троен принцип да защитаваме и закриляме, да преобразуваме или адаптираме и да мислим за бъдещето. В вътрешния пазар трябва да работим за, за гражданите на Европейския съюз, които да могат да използват а, възможностите на вътрешния пазар, да използват своите възможности и квалификации, да предлагат продуктите и услугите си навсякъде, да има достатъчно а, а, конвергенция и а, признаване на квалификациите да са защитени работещите в своите условия на работа. Също така, вътрешния пазар не може да ни защити от международната конкуренция ние трябва да се борим за по-справедливи условия на търговията навсякъде в света, така както работим с колегата Фил Хоган. Моята роля ще бъде също така да защитаваме МСП с справедливи условия, за да могат те да работят заедно с големите гигантите на нашия континент. Трансформирането, преобразуването и адаптирането след това. Това е амбициозна промишлена политика. Промените, които се осъществяват в момента в економиката, ни показват къде може да бъдем конкурентоспособни, но имаме една дълга верига на добавената стойност и трябва да се реагира в този дух и нашата отговорност ще бъде заедно да направим така, че тези промени ще са в полза на всички навсякъде в Европа. Трябва също така да имаме ясни приоритети. Никога да не оставаме назад. За никого да не забравяме. Също така една роля допълнителна ще има, но имаме ясен приоритет. Да не остава никой извън нашия поглед. Заедно с другите колеги от колегиума ще работя по тези теми. Трябва също така да очакваме това, което предстои в бъдещето, за да може всички, които имат необходимост да се квалифицират и е, преквалифицират в бъдеще, да имат тази възможност. И мен това е третото предизвикателство в е, моя ресор екологичните и е, цифровите предизвикателства. Също така искам да а, кажа, че е, изключително решимо трябва да подкрепим а, растежа на Европа. Вътрешния пазар трябва да има ясни правила, които са за всички предприятия, и малките, и големите. А, и също така модерната а, економика допринася за една по-силна Европа, промишленост на, в Европа а, и в останалия свят като роля. И също така в колегиума ще е, работя заедно с госпожа Вестагер, за да допринесем в е, промишлената политика на Европа, която да може да се изправи пред тези предизвикателствата и по-конкретно цифровото и е, еволюциите в, тази, в тези технологии се отразяват на всички други области в нашата политика. Така че не трябва да забравяме, че тази велига на добавената стойност е във всички сектори, без значение дали говорим за промишлеността, за услугите и в услугите също така говорим и за културата, за туризма. Трябва да подпомогнем преобразуването на всички екосистеми, така че да може масовият е, е, туризъм да не да не руши Европа и Европа да се превърне в първа тур, а, туристическа дестинация. Това ще направим а, с всички сили, а, за да можем да у, лесним достъпа на малките и средни предприятия, например достъпа до финансови средства, до общия пазар. И третия принцип, за който говорих, той е свързан с бъдещето в културно отношение, да разширим и да изнесем в бъдещето това, което имаме като принципи. Целият ни континент винаги е бил посветен а, и на социалното, и на културното. И така, въвеждането на такива принципи е а, нещо много важно. А, с а, госпожа Верхаен а, също ще работи в, та, а, в, в тясно сътрудничество за един план за действие, който да бъде ясен, както и с Мария Габриел, за да може нашия континент да бъде все така а, на, в, в, с висока степен на важност културата, както и економиката. Има бариери, които ще трябва да преодолеем, но също и а, технологически средства, които можем да използваме. Важен е вътрешния пазар, но имаме и други елементи, които са свързани с цифровите предизвикателства. Има правила в, на европейско равнище, свързани също с Digital Services Act, които ще трябва да продължим, по които да работим. И също така ще продължа да работя с Маргарет Вестагер по темата за изкуствения интелект и се надявам да можем да изработим стратегия за Европа в това отношение и да а, използваме и предизвикателствата и възможностите, които съществуват в отбранителната промишленост. Ще се сътруднича с Мария Габриел и а, с а, други колеги, за да може да а, работим и в Европейския иновационен, съ, иновационен съвет и а, също така в а, сътрудничество с всички малки и средни предприятия. Киберсигурността е естествено много важна, за да избегнем а, големи а, проблеми, които могат да, на които може да се натъкнем и разбира се, а, това ни подкрепя в нашия проект за вътрешния пазар. И аз ще си сътруднича с всички колеги в комисията, за да може да работим по Green Deal, програмата ни за климата, както и с всички други теми, които водят до намаляване на емисиите и да, за да сме готови за 2050 година. Дами и господа, тези приоритети са изключително важни и аз се ангажирам да работя в тясно сътрудничество с вас, за да може да е, разчитате на мен, да разчитате на мен във всички етапи на създаването на нашия отговор, общ отговор за бъдещето на Европа. И съм убеден, че трябва да се включат всички заинтересовани страни, малките и средни предприятия, неправителствените организации, асоциациите на потребителите, синдикатите и така нататък. Дами и господа, когато когато а, човек трябва да представи цял живот и да се представи пред вас а, по тема, която е толкова а, дълбина, а, смятам, че а, трябва има по-голяма степен на радикалност, за да се справим с предизвикателствата, така че се представям пред вас без а, да имам каквито и да било интереси към, в каквото и да било предприятие, преди да а, дойда на това изслушване, аз вече съм се погрижил да а, няма каквато и да било а, възможност за конфликт на интереси. Искам да съм пределно ясен по този въпрос. А, това а, е правило в комисията, членове 2.6 и член 4 от а, а, етическия кодекс на комисарите. Тя ще ги е, следвам изключително а, стрикно, така че съм а, се освободил от всичките си ангажименти и а, притежания в а, други предприятия според а, кодекса. Така че смятам по същия начин да действам, така неотстъпно да следвам правилата, както го направих и преди да стана министър на економика на Франция. Ако ме потвърдите като комисар, ви казвам съвсем убедена, че а, ще следвам и ще се боря за общия европейски интерес. Благодаря за вниманието. Thank you. Thank you very Благодаря. Сега представям представителите на политическите групи. Започваме с СНП. И господин Франсуа Ксавие Белами е първият. Господин кандидат комисар, вашата, вашия ресор ще бъде решителен. Ние приложихме норми, вместо да дефинираме стратегия е, стратегия и ние раздробихме економиката вместо да я стабилизираме. Ние сме в конкуренция с, с конкуренти, които не зачитат правилата. И ние загубихме много от битките. Кризата, която а, изпитваме, ни кара да, а, реж... да реагираме. Това е геополитичен императив също така. Какви са приоритетите, които ще е, приемете, за да дадете кислород на малките и средни предприятия, защото това е много важно за малките и средните предприятия, където конкуренцията е особено разнопосочна и небалансирана. Микрофон, моля. Благодаря, господин депутат Белами. Това е част от политиката. Да, вие сте прав в това, което казвате. Именно сега се решават тези неща. Аз а, ще работя с приоритетите, модернизацията на единия пазар. Трябва, разбира се, да се реши проблема с границите. И също така, това нещо, което е определящо за моя ресор, трябва да направя така, че всички сектори на нашата економика, услугите, промишлеността, да, разбира се, това са близо 90% малки и средни предприятия, културната сфера, всичко това се пресича от е, цифровата економика и именно трябва да помогнем на промишлеността да се трансформира. Вие знаете, че има големи групи, които работят с нашите конкуренти, това са имената, които и вие споменахте, така че е е важно да работим с основните ключовите технологии. Аз зная, че се говори за различни неща. Промишлената собственост, киберсигурността, киберсигур и е, целият портфейл отговаря на предизвикателствата, които вие откроихте току-що. Следващ въпрос. Благодаря, господин комесар. Ще се върна на пунктовете, които повдигнахте в секторите. Вие говорите, че те са условия за нашето бъдеще и за нашата а, автономия на политическия а, фон. Парламента подкрепи създаването на колективна инвестиция. Какво е вашето становище? Смятате ли, че Европейския съюз ще постигне стратегическа автономия? Какви конкретни действия според вас са, важни, за да се преодолее натрупаното закъснение и за осигуряване на сигурност на личните данни? Нашата економика, не само тя е застрашена, но и нашата свобода. Това е един много широк проблем. А, аз имам само една минута, за да отговоря. Искам само да ви кажа, не сме загубили битката. Има много технологии, по които се работи. Аз съм сигурен, че зелените технологии ще направят от Европа първия континент на зелените технологии. Естествено, ние работим по различните технологии. Аз ви говорих за фонда за, об... за отбрана и сигурност. Това е изключително важна работа. Ако ми дадете средства, аз ще работя по а, двойната технология. Следващия оратор е Дан Ника от името на социалистите и демократите. Добър ден, уважаеми господин. В, в доклада всъщност се казва, че е, ще се гарантира прехода към за зелената економика и че има а, райони, които са засегнати от прехода към зелена економика. Аз мисля за економиките, които имат зелена енергия. Какви мерки ще предложите за намаляване на риска от ре, преместването на економики, как ще гарантирате механизмите, които гарантират конкурентоспособността на самите индустрии и защитата на качеството на живот и бъдещето на Европейския съюз. Благодаря много, господин Дика, за вашия въпрос, който е наистина важен. Аз говорих за прехода и обърнаха особено внимание на този принцип, а вие говорите за прехода в промишлено отношение. Наистина, Европа а, има, в Европа има малко повече рискове, свързани с този преход. И що се отнася до промишления а, преход, а, имаме пример напоследък в Италия по тази тема. Но не става въпрос само за това. Вие говорихте и за други а, примери сектора като цяло. Има различни сектори, има различни а, географски региони, а, дело. И там има, обаче за тази тема има а, средства, фондове за преход, които ще са специфични, които ни помагат да се помагат да се помогне в конкретните случаи. Наистина, може да се е сигурен, че това е тема, която аз ще разгледам съвсем отблизо, защото, както казах, никой не трябва да оставим на пътя, извън пътя. И конкурентоспособността е нещо добро навсякъде в Европа, но има и също така логически смисъл да има някои други ам, географски региони, а, в които да се ам, проведе дадена а, а, промишленост, да се премести, но наистина това да се изнасят а, промишлености и изпанска дейност от Европа би било а, провал. Уточняващ въпрос. Уважаеми а, е, господин кандидат за комисар, освен за а, е, тази справедливост в прехода, нашата група се бори за механизъм за корекция а, е, при въглеродните емисии, тъй като европейската промишленост е, се изправя а, пред конкуренти в ев... целия свят. А, свет Та има държави, които нямат каквито и да било ограничения, никакви съображения по, време, по отношение на емисиите и така нашата промишленост се намира в неблагоприятни условия. Как, господин кандидат комисар, ще действате? Какви мерки ще предприемете по отношение на въглеродните емисии? Това е изключително важен въпрос и съм за а, тази корекция и това а, адаптиране, както вие много точно посочихте, не само, че трябва да защитаваме околната среда в целия континент, и това е нещо положително, а ние много сме работили, много сме мислили по този въпрос, но освен това, вие имате право, трябва ни днес, и аз го казах в а, самото начало, трябва да се борим, а, тъй като конкуренцията не е справедлива. И вие точно а, това а, посочихте като конкретен пример. Конкуренцията не е справедлива, защото държавите извън Европейския съюз имат стандарти и правила, които не са положителни, не са правилни за нас и за нашите потребители. И а, този данък, за който го споменахте, е въпрос, който трябва да се обсъди. Аз съм много отворен към това да се проведе дълбина дискусия по въпроса. Благодаря много. Сега от името на Обнови Европа, госпожа Харанзова. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин председател, господин Бретон. Добре е дошъл. Вие разказахте каква е вашата биография и според мен имате познанията и уменията, за да управлявате добре вашия ресурс. Но бих искала да знам как ще използвате вашия опит, за да се финализира единия пазар и вашият ангажимент, че ще го направите така, че това да бъде полезно за всички държави членки. Последната оставаща стъпка е финализиране на пазарни услуги. Вие сте работили в сферата на услугите и по-специално цифровите услуги. Как ще гарантирате свободното движение на услуги? И как ще изпълните финализирането на единия пазар, включително в областта на услугите? Шердита Шанзова, благодаря, мила Дита Харансова. Аз казах с няколко думи в встъплението си, че а, услугите са 90% от нашия оборот. Сега връзката между услугите и а, традиционните а, сектори се вижда навсякъде. Така че искам да ви кажа съвсем ясно, аз ще се противопоставя на появяването на нови бариери. Да, вярно, че това не е точно а, тази тема. А, тези бариери бяха издигнати, и, а, но аз ще се боря срещу тях. Аз няма да открия директивата на, за услугите. Тя съществува, тя трябва да функционира под формата на зачитане на правилата. И също така, вие споменахте а, цифровите услуги. Да, това е лоста, който трябва да се използва или да се адаптира. А, директивата за услугите. В парламента и в комисията се говори много. Аз съм работил много по тези въпроси, във всичко, което е направено в единия пазар. Трябва отново да съберем сили и да отидем по-нататък. Акта за цифровите услуги е много важен. Веднага ще направя така той да се прилага, за да улесни необходимата гъвкавост, такава каквато е необходима и каквато вие искате да видите и аз искам да видя. Госпожо Харанцова, много благодаря. Току-що споменахте цифровите услуги. Ще имаме акта за цифровите услуги. Мисля си, че всички сме съгласни, че имаме нужда от това, за да спреме раздробеността на пазара за цифрови услуги. Клаузата за ограничена отговорност на директивата е основополагаща част от развитието на цифровите услуги. Какво ще кажете и дали ще потвърдите, че цифровата економика, цифровите услуги са неотменна част на директивата за електронна търговия. Благодаря, че ми давате възможност да уточня. Да, ние се ангажираме, но виждам, че има някои инициативи, които са били деблокирани от предишния парламент. Някои от вас са били от вас са били начало на този процес. Аз гледам с нов поглед, искам да видя къде трябва да се деблокират някои неща. Аз не се ангажирам с време, но просто трябва да се разбере добре да разбера добре какво е направено. Надявам се, че отговора ми е ясен. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Мари Тосан от името на Зелените. Bonjour, monsieur Breton. Si vous entriez en fonction... Благодаря. Ако поемете тази функция, ще водите ресор, който е свързан и с индустриалната политика, цифровия пазар, вътрешния пазар, космоса и така нататък. Доста обхватно, както и предизвикателства, които престоят дали не е това предприятие, което вие управлявахте до сега, намесено във всички тези сектори. Истината е, че вашата номинация е една, а, а, е, едно усилие е свързано с а, е, желание за объркване в момент, в който имаме нужда от максимална яснота какво смятате да направите с вашия ресор? По същия ли начин ще гледате както и вашето предприятие? Ще използвате ли а, тази възможност да защитавате общия интерес или частни интереси? А, общия интерес означава Европа, която е възпредива за всички и в цифровото вашите а, политики ще могат ли да отговорят? на конфликта и на интереси и също така дали ще спазите принципите за опазване на планетата. Благодаря ви за този въпрос, госпожо, защото знам, че това е въпрос, който е важен. Аз даже го обхванах в първоначалното си изказване. На първо място тази идея е в сърцето, в сърцевината на моята дейност, на моя живот. За това се а, явявам днес пред вас без каквато и да било връзка повече с предприятие, което управлявах. Да, разбира се, че а, може да има и някакви недоразумения, но а, има два ясни а, члена точки в етичния кодекс на комисията. Те съществуват не случайно. те съществуват за именно такива хора като мен, които могат да идват от някаква адвокатска кантора, от някаква неправителствена организация или в друго място. И там е ясно какво трябва да се направи. И аз бях радикален и действах радикално и при, при приложих максимално този принцип, който е заложен в етическия кодекс. Разбира се, има и връзки и препокриване в темите, които на предприятия, които съм управлявал и това, което е мой ресор, но това е а, нормално. Важното е, че всичко е прозрачно. Вие го знаете. Е, тук в Европейския парламент и евентуално моята а, функция в утрешния ден комисията ще бъде всичко ясно и прозрачно, така че ако се появи тема, която да речем, е свързана с по-пряко с тези предприятия и интереси, тогава аз моментално ще се обърна към председателя и тя може да определи а, дали някой друг а, комисар може да се заеме с задачата. Така че ще бъде ясно, а, просто и точно. Благодаря ви за отговора, но все пак а, задавам въпроса. По, а, казах ви и една. А, един лист тук, не знам дали го видяхте, има напълно препокриване а, на това, което а, вие сте вършили до сега, предприятията, които сте управлявали и това, което имате като ресор. Каква ще бъде политиката конкретно, която ще а, преследвате за борбата а, с климатичните промени? Това а, беше и вторият ми въпрос. Ще се радвам да получа отговори на него. Е, извинявайте, но няма да навлизам и в другите сектори. Е, по същия начин е, действах, когато бях и министър е, и във Франция. Наистина, аз защитавам общия интерес, всички го знаят. Ако се изисква комисар по някакъв конкретен въпрос, разбира се, ще действам по а, правилата. А, имаше 2016 а, а, с Атос и комисията случай, но разбира се, а, ще действам по този начин спрямо правилата. А иначе а, зелената политика е в сърцевината на моите действия и разбира се, ще има възможност а, да засегна тази тема отново по време на нашето изслушване, защото а, Европа трябва да води в тази област. Сега думата а, има госпожа Мелан от независимите депутати. Благодаря, господин председател. Господин е, кандидат комисар, ние не се съмняваме, че вие осъзнавате, че вашата мисия ще се развива в много проблематична атмосфера, в условията на конкуренция, нормите в обществото публичния пазар. И е, а, това също така ще бъде свързано с, с неконтролирана иммиграция. Вие ще имате а, и други сфери на дейност, които са допълващи. И е, вие би трябвало да се грижите за успеха на вашата мисия. Европа на отбраната влиза във вашите правомощия. Вие трябва да работите в сфера, в която все още не съществува, например в отбраната, където Европа изостава в сравнение с Китай и Съединените щати. Как ще приоритизирате, организирате, финансирате и оправдайте вашите дейности пред обществеността. Благодаря, госпожо <laughs> депутат. Вашия въпрос е, наистина е, засяга сърцевината на моя ресор, защото нека да почакаме да се спрем за секунда на сигнала, който изпращаме на света. Ако ми потвърдите, ако ме потвърдите като комисар, това ще бъде сигнал към Европа, че Европа е разбрала, че проблемите и предизвикателствата на прехода, за които говорих, са сега дадени на един човек, който управлява веригата на нашата дейност, на нашата промишленост, цифровия преход и така нататък. Това са две оси, които ще структурират технологичната, промишлена, научна, революция и по този начин тук в Брюксел ще има, ще се реши да има един а, едно общо командване, което ще реши тези проблеми. Това ме засяга. Знае, че ресора ми е твърде голям. Вие току-що говорихте, госпожо депутат, че аз бях министър на економиката, на финансите, на външния сектор, на туризма в едно правителство. Това е още по-голямо. Аз, разбира се, не сравнявам нещата, но аз трябва да ви кажа, че това означава, че аз съм в състояние да управлявам няколко неща едновременно. Уточняващ въпрос. Благодаря за тези отговори, господине, но аз отбелязах, че вашите качества с а, представянето на тези френски сектори е, всъщност е, мога да ви кажа, че това а, е, изчезна зад приказки, във вашите приказки и всички тези аспекти на тази идентичност. Да, вашите технически познания са а, важни, но а, ако няма нещо повече от това, защото вие искам да ви помоля да ми дадете една причина, поради която нашата група да не отхвърли вашата кандидатура. Благодаря ви за въпроса. Аз съм деструктивен но аз също така страстно гледам на управлението. Във всяка мисия, която съм изпълнявал, съм държал на пълна автономия в това, което ми е поверено. Именно за това мога да се появя тук пред вас, защото аз знам как се прави това и мога да вложа цялата си енергия да преследвам целта, която ми е възложена. Познавам американския а, пример. Аз съм преподавал, знам разделението на властите. А, вие вземате решения. Благодаря. Следващия оратор е от името на групата ЕКАРА, господин Адам Бялан. Thank you, благодаря, господин председател. Един от неуспехите на комисията Юнкер беше неспособността да се напредва в сферата на традиционните услуги. Госпожа Голара беше отхвърлена от парламента преди няколко седмици, защото нямаше особено надежда за промяна. Днес технологичният суверенитет и новата надпревара в космоса са неща, които ни предлагат зашеметяващи идеи. Но ние трябва да напредваме в сферата на традиционните услуги. Всички казват, че е необходима повече Европа. Необходимо е повече Европа. Но като стане дума за хармонизирана пазара, изведнъж се започват позовавания на различната специфика на пазара, необходимо е не само да бъдат премахнати потенциалните бариери, но и сега съществуващите. Искам да чуя от вас, че сте ангажиран с премахването на трансграничните пречки пред движението на услуги. И това въжи и за бизнес услугите, и за информационните услуги. Гражданите не могат повече да чакат подобряване на услугите или да слушат различни оправдания. Ние трябва да напредваме в областта на услугите. Имаме нужда от вашата ангажираност и вашата подкрепа. Благодаря. Това е въпрос, който доста сме дискутирали. Естествено сме го обмислили, тъй като това е в сърцевината на моя ресор, ако потвърдите функцията, която искам да поема. Първо, трябва да работим с това, което съществува. Споделям вашия анализ. Вече казах. Ще се боря срещу регионалния протекционизъм. Виждам, там има ясни бариери. Ще бъда изключително прагматичен и ще се концентрирам точно там, където могат да напреднат нещата най-бързо, най-бързо в най, с най-добро темпо. И поемам ангажимента, е, поемам го а, с а, готовност пред вас. Това са много сериозни предизвикателства и аз ще се ангажирам с тях. Стои, разбира се, и въпроса за свободата а, на предприемача. Предприемача е този, който. А, трябва да се възползват възможността си, а аз ще наблюдавам как се случват нещата, когато има а, проблеми, когато има нарушения, ще говорим за санкции, а, така че да вървим напред. А, цифровите услуги, нещо ново и вместо да се ходи от запад на изток, може би е, сега ще има точно обратната посока от изток на запад е, в областта на е, цифровите услуги. В Польша, например, има чудесни специалисти по киберсигурност. По също може да се каже за Румъния, за България, за Унгария, за Чехия. Така че и това е тема, през която ще минем допълнителен уточняваш въпрос, господин Бялан? Като се има предвид, че имате практически опит в работата ви с един бизнес лидерите, какво ще бъде вашето отношение към такива водещи дружества като Атос, които имат голяма роля при формирането на веригата на стойност? Дали смятате, да отворите пазара, така че да бъде по-добър. И накрая, госпожа Голар се беше отеглила, защото стана ясно, че тя не може да гарантира всичките свободи на пазара. Ще направите ли ви същото в такъв случай? Ще отговоря общо на въпроса наистина констатирам в различните сектори, естествено в областта на политиката на конкуренцията и в цифровата сфера, не могат да се създават големи групи без цифровото. Има правила, те позволяват свободна конкуренция, но там, където затъваме, там, където има проблеми, проблемите не са в големите групи, те са малките и средни предприятия. Големите предприятия имат средства, малките и средни предприятия нямат ресурси, така че всичките ни усилия трябва да са в посока да ги помогнем. Наистина имат възможност големите да се справят с изискванията, но за мен това е начин да се освободи енергията във вътрешния пазар на помощ за малките и средни предприятия. Следва господин Бомпар от Обединената левица. Благодаря, благодаря, господин председател. Малко съм объркан. Ресора, в който, за който говорим, е много важен. А вие днес не можете да гар... гарантирате днес, че миналите ви дейности ще гарантират бъдещата ви автономност. За какво говорим? Подкрепата на промишлеността с европейски фондове цифровизацията. Вие ще създадете супер калкулатор. Вътрешния пазар. Вие трябва да се борите с а, незаконната, с контрабандата на цигари, преди да наложите някакви мерки срещу Филип Морис. И накрая, господин Брато, ако вашия портфел ще бъде празен и вашия принос ще бъде нула. Вие смятате ли, че а, френския комисар е всъщност фиктивно а, работно място? Благодаря. Има три елемента във вашето изказване. Първо, аз искам да кажа, че вие играете с думите. Това е регламента на комисията, член 4, член 2, точка 6 с, с финансовите изисквания. Има три е, изисквания, 300 милиона, говорим за HPC и кодификатора – това не са 100 милиона, те са 137 милиона. Защо са толкова? Защото има 37 милиона евро а, за информатика, а, 87 милиона евро за а, тези а, обществени поръчки и 16 милиона, а, които са след, за след уреждането на конкуренцията на пазара. А, с, за този суперкалкулатор това е едно предприятие, което съществува. То а, задава поръчката, не комисията и това а, означава, че няма нужда от информираност. Аз не познавам кодификацията, проследимостта и проследимостта е много важна. Никога не съм се занимавал с търговията и е контрабандата на тютюневи изделия, изделия, но аз мога да ви уверя. А, вие цитирахте етичния кодекс, говорихте за а, конфликтни интереси и можете да бъде възприят като а, обект на подобни интереси. Как ще обясните, че вие за, напускате едно предприятие, е вие когато говорите, че, ще се, че няма да се занимавате вече с това предприятие, това включва ли и евентуалните конкуренти на това предприятие, евентуалните партньори на това предприятие за каква, по каква причина вие смятате, че това, което отхвърлихме преди една седмица, защо смятате сега, че ще получи благоприятно изказване? Аз не искам нищо а, в моя полза. Гласувайте така, както искате. Вие ми давате моята е, легитимност. Ако ми я дадете, прекрасно. Ако не ми я дадете, толкова по-зле. Но аз уважавам вашето решение. Трябва да кажем на вашите граждани, на нашите граждани, не само на французите аз казвам, че заставам пред вас. Каквито и да са и, а, изискванията, ще направим всички действия, всичките ми действия на пазара са нещо, за което аз съм поел отговорност, изцяло съм независим аз ще бъда, няма да се откъсна от сектора, напротив, ще бъда през, навсякъде е, присъстващ, защото има финансовия регламент, който идва при мен. Ще направя всичко това е, в пълна независимост и в европейски интерес. Um, thank you very much. Uh, now I pass the floor to... Uh, Благодаря ви. Сега госпожа Тесат. Благодаря. С това приключва кръга на въпроси, зададени от политическите групи. Преминаваме към втория кръг. Господин Шваб от името на НП. Имате думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин кандидат за комисар. На първо място искам да ви кажа, че ми допада яснотата, с която а, започнахте своето изказване и ангажираност. И разбира се, ние се стремим да установим подробностите, защото ако се заемете с вътрешния пазар с голяма енергия, това ще означава конкурентоспособност на всички, на всички предприятия, на всички държави членки. Е НП като политическа група се гордее с това, че всяка успешна фирма е европейска и трябва да бъде европейска. Това е нашата позиция. За целта трябва да се работи. Искам да ви кажа, че разбирам колко сложно е това. Необходимо е да се срещате с политическите лидери, ръководителите на държави, за да видите какво можем да направим, за да преуспяваме. Е, е. Доста въпроси ми зададахте, господин депутат. Зная, че държите на тези теми. На първо място конкурентоспособността. Това обобщава вашите въпроси. Как може да бъде справедлива и смислена конкуренцията в Европа и след това така, че повечето всички малки и средни предприятия да могат да се възползват от средата тъй като са доста широки въпросите, ви ще си позволя да се концентрирам по темата за малките и средни предприятия. Да, наистина политиката за конкурентоспособността засегнахме, но съвсем откровено считам, че правилата за конкуренцията не са така добре адаптирани към живота на малките и средни предприятия. Ще направя един пример. А, тоест, има примери и ще трябва да упростим правилата. всъщност говоря от личен опит. Когато бях млад, създадах едно малко предприятие. Това беше най-трудният ми период от а, живота, когато не имах пълния, а, първия си, а, първия човек в моето МСП, за който отговаряш. Наистина много е сложно, много технократичност и също така конкуренция с другите. Но как да отговорим? на предизвикателствата на а, обществения пазар. Едно малко и средно предприятие няма достъп до този пазар и съвсем а, правилно задавате а, вашите въпроси. Всички тези аспекти, които са а, пречат на МСП, ще се опитам да ги преодолея. Финансиране, а, всички условия. Всичко това са спирачки за конкурентоспособността на МСП, така че може да разчитате на мен. Аз ще бъда този, който ще върви срещу тези а, пречки. Господин Шваб, уточняваш въпрос? Благодаря ви за този отговор. Съгласни сме, следователно, че трябва да има конкуренция в Европейския съюз, но за целта е необходима равнопоставеност. Има много какво още да се направи и виждаме, че богатството е разпределено неравномерно между север, юга, изтока и запада. Как ще направите така, че всички европейски граждани да знаят, че могат да подобрят своето благосъстояние? Хеле. Основен въпрос задавате. Ние сме континент, който е променил историята включително и в последните събития. И не говоря само за разликите от запад на изток, разлики има от север и на юг. А, така че за това приех, когато ми предложи госпожа Ван ден Лайн да дойда тук пред вас да се явя, защото предизвикателствата са големи, бариерите са сериозни, но потенциалът, който може да освободим, ако работим заедно, ръка за ръка, аз заедно с вас всички депутати и а, се а, срещна с 50 от вас последните 4-5 дни, много бяха впечатляващи за мен срещите с вас. Аз почувствах вашата ангажираност. Аз е, усещам как вие представлявате нашите граждани, които работят на трен, които страдат от всичко това. Както вие, господин Шваб, е, това, което вие казвате, е, аз го чувам и ще работим заедно утре и ще се опитаме да преодолеем блокиращите спирачките, които възпират вътрешния пазар. Следва госпожа Шадо Мозе, също от комисията ИМКО, от името на социалистите и демократите. Много ви благодаря, господин Бретон. В писмените си отговори вие цитирате госпожа фон дер Лайн. Тя казва, аз вярвам, в една Европа, която може да съчетае социалното и пазарното. Това е Европа, която ще помогне на всеки да постигне своя потенциал, да реализира своя потенциал. А днес вие казахте, че вие сте ангажиран с това никой да не остане зад борда. Искам да кажа, че наистина това е прекрасно за социал-демократите, но когато се запознавам с вашите планове, не виждам нищо конкретно. Виждам планове насочени към бизнеса, но не към социалния аспект, социалното измерение. Дали ще ни кажете как ще работите за една социална Европа, която работи за всеки го и никого не оставя зад борда? Благодаря ви. Е, е. Много благодаря, госпожо Шалде Малсе. Аз зная а, от нашите дискусии, че това е една скъпа на сърцето ви тема и аз наистина се присъединявам към вас. Това е третото действие, третото предизвикателство, третата ос. Аз зная много добре, че в тези преходи в този, е, е, приноса на всеки е важна. Аз работя в тясно сътрудничество с, а, ко, с това, с господин Шмидт, а, който получи своя ресор и се надявам, че ще можем да работим заедно с него по а, тези въпроси. Той ще бъде моят партньор. ние всъщност ще бъдем този хъб, който ще бъде развит, така че да можем да помогнем да създаваме, да образ, зоваме малките и средни предприятия там, където се намира работната заето. Също така ще има компетентности, финансиране. Аз също така бих желал да отиде и по-далече, защото това социално измерение е ваша длъжност, работодателите. Това е също така много важно също така трябва да се осигури а, социалната защита на унеси, които работят в сферата на, пе, на петрола. А, а, и, е, има някъде около 10% от гражданите на Европа, които работят в тази сфера. Структурно е необходимо стабилизация и това може да се направи в една нова среда. Госпожа Шалдемалзе. Дали бих могла да продължа? Защото когато работим с вътрешния пазар, ние се стремим да премахнем необоснованите пречки. И вие казахте, че това е една от вашите цели да се работи повече в тази посока. Но как да направим това, като същевременно гарантираме защитата на работници, защото много от пречките пред вътрешния пазар са насочени точно към това защита на работниците дали ще обещаете да не премахвате онези бариери, които защитават потребителите и работниците? Административните бариери, които пречат на дейността, естествено трябва да бъдат оценени и противопоставени на европейското законодателство. Европейския пазар не е паз... не е синоним на социалната защита. Аз ясно казах, европейския пазар, и ще повторя, това е конкуренция между нашите социални системи. Това е предимство, това е достижение и ние трябва да следим никоя от държавите членки да не използва този инструмент, за да изкриви конкуренцията. Аз не съм наивен. Много добре разбирам, че някои биха искали да се възползват и аз ще се занимавам с наличните е, инструменти да се боря срещу това, ако е необходимо. И ще го направя наистина, госпожо. Следващия оратор е господин Кристоф Крудлер, е, Итре. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин кандидат, комисар. 30 секунди искам да посвета на бъдещите средства, фондове за промишлена, за отбранителната премишленост. Това са сериозни средства. Как ще ги разходваме заедно? В момента има сътрудничество между държавите членки в областта на сигурността и отбраната. Между 25 и а, 100 милиарда годишно. Как ще координираме? Кой ще проследява инвестициите в държавите членки и тяхното сътрудничество? Как ще се подкрепи тази промишленост, отбранителната промишленост в Европа, която е конкурентоспособна, която е изключително важна, за да осигурим тази необходима сигурност и отбрана. Технологиите, които са модерни, които са оперативно съвместими, но и отговарят на реалните оперативни и стратегически нужни на държавите членки. Как ще постигнете това? Благодаря, господин Бретон, имате думата. Благодаря, уважаеми господин депутат. Кристоф Грудляр. Да, наистина това е важна проблематика. Изключително сериозна, мащабна работа и усилия. Казвам го съвсем отговорно пред вас в парламента и с оглед на предишната комисия. Не сме успели да постигнем достатъчно, не трябва да сме наивни. Трябва да видим как да разходваме и да заделяме средства за истинска отбрана. И аз а, познавам изключително добре подробности и чувствителността на този а, въпрос за много от вас. Ще търсим средства по един интелигентен начин. Господин Краснодепски знае а, за какво става въпрос. А, възможността е едновременно да работим с нужните технологии, да се действа с всички държави членки и в същото време 13 милиарда а, за следващите няколко а, години звучи като много пари, но за всеки един проект от минимум 3 предприятия, които идват от три различни държави, така че Държ... Дами и господа, отбраната на Европа не е тема за 2, 3, 4 или 5 държави. Това е тема за всички нас и всички трябва постепенно да се осведомим. И средствата за отбрана са и за това. Трябва навсякъде в Европа и малките и средни предприятия да участват всички да участват в тези проекти и да се възползват всички, защото те имат определен капацитет, но на първо място трябва всички да се осведомим добре, за да можем да отговорим както трябва на тази проблематика. Надявам се, че успя да отговоря на въпроса ви, но ако имате допълнителен въпрос, с радост ще допълня. Що ми давате възможност, няма как да а, не откликна. Има и космически аспект на всичко това. Нови а, технологии, които могат много да допринесат за нашите възможности за изграждане на капацитета в областта на сигурността и обраната. Има наистина Галилео, Коперник е, и Етнос, които са посветени на се използват за граждански цели. Но за да посветим някой от тези капацитети на отбраната. Какво ще направим? Да, напълно съм съгласен. Ние сме втория континент в космическата сфера и промишленост и такива ще останем. Но а, вие сте прав. Има за граждански цели а, приложения, които се използват и така ще остане но а, технологиите с двойна употреба ще ги използваме. Използвали сме ги във Франция, ще ги използваме и за космическите приложения с граждански цели, но Галилео а, също ни дава информация, която е важна и тя може да се използва а, на ниво милиметър дори. Много е важно а, това, за да изразим, а, за да покажем своята сила и капацитет Коперник има също много сериозни възможности да ни предостави това, което ни предостава, но а, наистина има и много потенциал, който може да се използва, така че ще се използват именно тези технологии за двойна употреба. Господин Естебан Конзалес Понс има думата от НП, от името на Комисията по правни въпроси. Заповядайте. Добре, дошъл, господин кандидат комисар, вие знаете, че няма аналогов и цифров свят. Вече светът е цифров. И това е логиката. Логиката е, че след време всичко ще стане цифрово. Вие казахте това, че ще бъде правния режим, особено що се отнася на интелектуалната собственост, ще отговаря на цифровата среда. Това особено вежи за изкуствен интелект. Как смятате да гарантирате този режим, който да отчита цифровата реалност, особено светлината на европейската интелектуална собственост и как смятате да насърчите развитието на изкуствения интелект, така че Европа да не стане цифрова колония на САЩ или на Китай? господин Бретон. Господин депутат, благодаря ви за въпроса. И както всички въпроси, и той е а, жизненно важен а, за дебата, който ни засяга всички. И това е причината, поради която а, избраната председателка на комисията обръща внимание на етическите аспекти на изкуствения интелект. Трябва също така да има а, а, да имаме а, насоки. Ние трябва да знаем кое е алгоритъм и трябва да можем да дефинираме помежду си и да регламентираме това, за което говорим. Аз ще бъда, разбира се, солидарен в колегията на комисарите, но естествено парламента трябва да бъде напълно интегриран, защото става дума за съдбата на 500 000, 500 милиона граждани и също така и е, е, изкуственият интелект е, са три неща всъщност. От една страна данните, които се предоставят свободно на разположение, също така компютрите и също така данните, възможността за аналитичното смятане, алгоритмите и така нататък. Но трябва да има а, този триптих данните. Аз съм също така комисар на данните. Можност, а, мощта на изчисляващите машини и алгоритмите там, разбира се, в а, а, вашия следващ въпрос можете да доразвиете въпроса. Благодаря. И искам да кажа, че председателката на комисията отиде по далече и поиска да има цифров суверенитет. И това е много важно, защото от 15-те най-големи цифрови компании, нито една не европейска. Обаче за изкуствения интелект и цифрови технологии има пречки. За това ви питам, какво мислите за европейския цифров суверенитет и какво смятате за цифровия протекционизъм? Какво смятате по-конкретно, че представлява протекционизма? Аз съм против протекционизма, казано най-общо. Аз мисля, че протекционизма не е решение за бъдеще. Ние говорим за данни. Отново искам да кажа на заместник председателя, който е работил по тези въпроси аз съм се опитвал скромно да му помагам в един друг живот в Европейската комисия и вие си спомняте, господин председателю, борбата, която заедно сме водили за данните и тази борба, която аз водя с господин Шнабел и трябва да се каже на всички предприятия, трябва да внимавате с данните данните на европейците трябва да бъдат съхранявани, запазвани в Европа. Благодаря ви за всичко, което сте направили за Европа. Това, което всъщност аз правя е живота. Можете да бъдете убедени, че аз искам Европа, която владее данните си, която може да ги споделя според ясни критерии. И аз зная, тук трябва да се спра, разбира се, че ще бъда напълно на ваша страна, на вашата комисия, когато се решават тези въпроси. Но това трябва да стане бързо, за да можем наистина да законодателстваме. Благодаря, господин Бретон. Следващия оратор е Тимо Волкен от името на Юри, социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин кандидат комисар. Вие, ако бъдете потвърден, ще станете един супер комисар. Ще отговаряте за културата, промишлеността, космоса. Как ще гарантирате висококачествена дейност на всички тези генерални дирекции? Аз съм член на групата на социалистите и демократите. Ние имаме много високи стандарти за моралните изисквания към комисарите. И в светлината на случая с акциите на АТОСа няма доказателство, че вие сте продали тези акции на кого? Може би на член на вашето семейство. До този момент Вашите отговори по въпросите за конфликт на интереси бяха твърде неясни. Вашето тълкуване по точка 2, точка 6 беше твърде стеснено. Дали ви смятате, че това е, е свързано само с договорите или може би аз нещо не съм разбрал? Благодаря ви, господин депутат, за вашите въпроси. Още веднъж с радост ще им отговаря. Те са много важни и с радост ще внеса тези пояснения, които вие желаете. Акциите, които притежавах в различните предприятия, без значение къде, за мен беше ясно, че трябва да ги продам. Използвах посредник, една банка франска и а, ги продадох на пазара. А, имам на ваше разположение едно удостоверение, което а, показва този факт на пазара. И нито един член на моето семейство а, не може да ги закупи. Вие а, нормално е да изисквате такива доказа, а, доказателства, нормално е а, да искате тези пояснения. Извинявайте, ако не съм бил достатъчно ясен. Аз мислех, че съм доста а, ясен и прозрачен. А, аз а, нямам никакви интереси, никакви акции не притежавам повече, господин Вьокен, в а, тези предприятия. Нула. Нищо. Никакви акции. Така че няма как да съм в сектора. Може би на вас, за вас не е ясно, но аз поемам напълно цялата отговорност. Но ако има конкретен случай, който възниква в бъдеще и, и е необходим арбитраж, предприятие, в което съм бил включен, в което съм управлявал в миналото. Тогава ще се обърна към председателка на комисията и тя може да преназначи някой друг. Ако да речем става въпрос за придобиване, аз ще напусна залата, в която се обсъжда от колегиума. Зная много добре, господин депутат, правилата, етичния кодекс и цял живот се ги прилагам изключително стриктно. Господин Велкен, Желаете ли допълнителен въпрос да зададете, уточняващ? Много ви благодаря. Не отговорихте на моя въпрос за пенсионните права. Може би бихте могли да отговорите. Има един период за размисъл период, който не ви позволява в продължение на две години да поемате каквито да било платени или неплатени ангажименти, след като, спре, след като изтича ваш мандата на комисар. Мисля, че гражданите смятат, че е много важно това правило да се спазва. Моите колеги говориха за различни проблеми. Имаше проблем с конфликта на интереси. И ще ви помоля да не смятате, че става дума за лични нападки. Не, става дума за демокрация. Okay. Е, did you understand me or should I repeat something? Sure. Трябва ли да повторя нещо? Е, Je, crois que j'ai compris votre question. Считам, че разбрах въпроса ви. Приключихте ли с въпроса? Мога и на немски да отговоря. Да, просто 10 секунди ми трябват, за да приключа въпроса си. Дали бих могъл да довърша въпроса си? Ваш колега от комисията обеща нещо съвсем ясно. Дали вие също бихте могли да обещаете, че когато става дума за Атос, вие няма да направите нищо, което да създаде впечатление за конфликт на интереси. Ами, ами, ами. Много добър въпрос. Да, през вас поемам сега ангажимента, че никога да бъдем пределно ясно, няма да се срещна в моя офис а, с служител, на което да било от предприятията, в които съм а, работил и в които съм управлявал. Поемам този ангажимент пред вас. А, знаете, че никога не е сам един комисар, винаги има а, хора около мен и поемам пред вас ангажимента, че няма това нещо да го допусна. Знаете, че има а, и други комисари, госпожа Габриел, госпожа Вестагер, които могат да бъдат с мен, за да няма двусмисли, за да бъде ясно за какво отговарям аз и моя кабинет. Но много добро предложение направихте и аз ангажирам да го направя. Никога да не се срещна сам с а, служител на което е да било предприятията, които съм управлявал. А, вие а, също така говорите за едно предприятие, което вече е в лид. А, няма да а, припарвам този а, въпрос, докато съм а, комисар. А, нормално е това. А що се отнася до правата за пенсия, ще... те нямат нищо общо с Атос, нито с другите предприятия. Това е мое решение. Аз ще ги получа след като завърша мандата си в комисията, ако разбира се, вие ме одобрите. Благодаря, господин Бретан. Следва господин Расмус Андерсен, който е член и на Имко и на Итре и е от Зелените. Добър ден. Като докладчик по киберсигурността съгласен с вас, че Европа трябва да отговаря на изискванията на цифрова директива. Това въжи и за директивата за електронната търговия и принципа за отговорност. В писмените ви отговори вие говорихте за нови норми за подкрепа на европейските дружества. И също така вие казахте, че това ще въжи в бъдеще, че няма да поддържате система, в която само богатите ще могат да запазват неприкосновеността на личния си живот. Защитата на личните данни е право на потребители. Това е нещо, по което не може да се правят отстъпки. Как ще гарантирате, че вие като комисар – ще устоя тези принципи, защото вие като комисар трябва да защитават всички европейски потребители, включително що се отнася до защита на данните. И дали с вашите предложения ще укрепите киберсигурността, включително що се отнася до свързаните продукти? Много добър въпрос. Първо, аз исках да е, накарам гражданите на Европа да осъзнаят е, някои проблеми с ценностите. Е, аз съм виждала в живота си отделни лица и пред предприятия, които не пазят данните. Не по този начин трябва да разбирате моите изказвания. Данните принадлежат има, и трябва да бъдат запазени. Но има, разбира се, други данни, които са свободни и там вече пазара се бори за достъп до тях. Този общ пазар на данни аз тук мисля за промишлените данни. Има а, някои неща, които трябва да бъдат запазени. Например, а, ко, свързани с производствени практики и а, други данни, които трябва да бъдат а, разпространявани, защото това е в полза на изкуствения интелект. Тук трябва да се прави разлика между споделянето на данни и тяхното запазване в нашия континент Европа. Е, говорим за киберсигурността. Вие сте докладчик. Благодаря за работата, която сте извършили. Аз съм я проследил. Това е много важно. Да, наистина, вярно е. Може да си поставим въпроса за киберсигурността, като по този начин се оценява как се създават различни предмети, как те се включват в качеството. Значи концепцията киберсигурност е една тема, по която аз ще работя в тясно сътрудничество с вас. Господин Адрисен, уточняващ въпрос. Благодаря. За нас по-конкретния отговор би бил нещо по приемливо по-добро. Но искам да продължа с темата. Ни чухме, че ви искате да бъде Европа подходяща за предизвикателствата на цифровата епоха. Но има и проблеми свързани с това. В писмените ви отговори вие казахте, че ще се въздържите от финансови решения, свързани с АТОС, но не става дума само за финансови решения, но и с регламентацията, регулирането ато се работи върху въпроси, свързани с киберсигурността, космоса и много други сфери. Искам да попитам какви решения могат да се взимат от вас изцяло или частично и какво може да направите като комисар, отговорен за този ресор, що се отнася до АТОС? Je, je, je Разбирам въпроса ви. Искам само да ви кажа още веднъж да погледнете сферата, в която работят всички с 45 милиарда, 1,1% през последните години, т.е. малко по-малко от 15 милиона са изразходвани за това, за което говорите. Аз се интересувах. Аз няма да напусне сектора, но ще но ще направя така, както когато бях министр, когато а, имах в своя ресор а, сектори като комуникацията. Аз а, регламентирах всичко, което беше на разположението, за да може да се решат проблемите, тъй като аз бях министър, който а, трябваше да отиде по-нататък. Аз съм французин. А, и аз наистина се паля тогава, когато има, а, се повдигат въпроси за Франция. Аз обаче повтарям, че нямам никакъв материален интерес, а, който е свързан с моя портфейл. Следващия оратор е Пауло Борхия Итра. Grazie. Е, Лей прима. Благодаря ви. Господине, по-рано вие говорихте Ма, е, куме... Европейския фонд е, за отбрана. И когато се запознаваме с скорочната история, ние разбираме, че вие отдавна подкрепяте идеята за този фонд и дори подкрепите идеята за Европейска агенция в областта на отбраната. Сега това ще бъде във вашия ресор. И за това сме загрижени за вашата неутралност. На този етап мисля си, че ще бъде добре да се съсредоточим върху факта, че вие сте продали вашите акции – в групата Атос, но това не означава, че ще бъдете абсолютно неутрален като регулатор. Защото вие сте имали интерес в това, което ще регулирате. Знаем, че Атос получи 6 милиона евро от програмата Хоризонт 2020. 60 милиона, извинете. И при положение, че вие бяхте в частния сектор и участвахте активно в тази дейност, как ще гарантирате ваша независимост в сферата на дейността на Европейския фонд за обрана? Наистина, доста въпроси зададохте, господин депутат Пауло Брокия. Имате право, що се отнася до цифрата 60 милиона в продължение на 6 години. които разбира се са получени а, не като подарък, това а, са средства, за които сме кандидатствали, а, където е имало ясни правила за обществена поръчка и така нататък по тези пет различни проекта, но кър, кър, не 26 милиона, 2, не 46 милиона, а 46 милиарда. А, иначе говорим. Това са въпроси, които наистина трябва да си зададем. А, има покана за предложения, има ясни правила, които се спазват, всичко е прозрачно. Има прозрачност на обществените поръчки, може да го видите и много добре е да разберете кой какво прави. Не комисарят, този, който решава. Става въпрос за нормативни правила за, на комисията, но разбира се, ако се стигне до ниво комисар, както вече казах, за да се избегне каквото и да било подозрение, ще се а, оттегля от въпроса, но а, благодаря ви а, много, че зададете отново този въпрос и се надявам, че съм вече достатъчно ясен. Допълнителен въпрос от господин Борхия. Благодаря. Явно, що се отнася до а, вашата добросъвестност, всички тези въпроси са съвсем естествени при положение, че вашата кандидатура е минала през а, Комисията по правни въпроси и вие минахте, вашата кандидатура беше гласувана само с един глас в повече а, и а, се минава естествено през тази комисия, за да се а, разгледа какво сте правили, как сте действали в годините преди да поемете тази функция, за да няма конфликт на интереси. Вие напуснахте Атос едва преди няколко седмици. За това въпрос, който аз си задаваме, при конфликтите на интереси обикновено има 5 годишен период а, смятате ли, че тези няколко седмици са достатъчни, за да се създаде същата дистанция? Благодаря ви за този въпрос. Както вече казах, един от а, въпросите, които изключително страстно следя и с които се занимавам е административното управление. Пет години а, не са винаги срока, понякога става въпрос за 10 години. И в комисията по правни въпроси също а, така става въпрос. Комисията по правни въпроси не гласува. Тя решу, решава като цяло. Няма значение какво се е случило вътре и какъв е бил дебата. В крайна сметка решението е, че няма необходимост да ми се зададат допълнителни въпроси. Те са разгледали декларацията ми и е нямало конфликт на интереси. И ако е имало допълнителни въпроси, вие знаете, че те ще да ми ги зададат. Господин Велкен също така зададе този въпрос и е нормално това, това е демокрацията. Просто едно уточнение, че все пак са определени функциите на Комисията по правни въпроси, не са различни. Следва госпожа Изабела Елена Клоч от ЕКАРЕ. Благодаря. Тук виждаме, че вие имате е, широки познания за промишлеността. Това е много важно, защото това ще бъде част от бъдещия ви ресор. Искам да задам един по-подробен въпрос. Един въпрос, който се отнася за много важни промишлени проблеми. Искам да ви запитам какво е вашето становище за бъдещето на стратегически на списъка на стратегическите продукти на Европейския съюз. Това са продукти, които не могат да бъдат замествани с други стоки. Знаете също така, че този списък, списък се изработва още от 2011 година. Европейската комисия в сферата, в която вие ще наблюдавате, се актуализира актуализира този списък на един път на три години. Предстои актуализацията му скоро. Аз искам да ви попитам какво е становището ви по този списък стратегически продукти. Искам да знам малко повече за бъдещето на тези продукти в економиката. И аз мисля, искам да запитам, кои стоки ще останат на, в този списък. Ние трябва да разберем това. Без кокс, например, не може да се произвежда стомана. Имаме 2,6 милиона служители в този сектор, затова задавам въпроса. Благодаря, госпожо Клоц. Това е един въпрос, който е наистина жизнено важен и той е в центъра на моите загрижености, критичните суровини, за които говорихте. Всички ние мислим за това разбира се, кобалт. Всичко това са много важни неща за разработването на нашите продукти и за поддържането на нашата технология. Но тази верига на ценностите, за която говорих, включително и за, жълт, за зелената технология, това първо е свързано с доставките. В 2017 година бях публикувани 27 критични материала. Това е една тема, която много добре познавам. Трябва да се актуализират тези неща, да има една гледаща напред визия за тези проблеми. Това е въпрос и на суверенитет, на промишлеността и на технологията, защото това е нещото, което ми дава сила и вие трябва да разгледаме тези неща, да ги обсъдим с парламента, стратегията също така на диверсификацията на доставките, може би също така с съответните структурни фондове Европа да може да открие тези депозити, които ще бъдат част от критичния списък и да помогне на развитието в тази сфера. Госпожа Клоц, благодаря. Благодаря ви за отговора и за изказването ви. Вие в писмените си отговори също така казвате, че зелената сделка на Европа изисква много силно измерение, защото то стана много важен приоритет за парламента. Ние вече говорим по този въпрос много надълго и на широко, но тази това трансформиране ще изисква много време и много пари. Е, сигурно сте съгласни, че Газа играе много важна роля и Европейския съюз би трябвало да подкрепи изграждането на газовата инфраструктура през следващите няколко години. Аз е, искам да кажа, че този отговор ще бъде много важен за решението дали да подкрепим вашата кандидатура. Благодаря ви за въпроса. Аз ще отговоря, разбира се, последната бележка, която направихте, е, показва, че е, Европа трябва да диверсифицира доставките. И аз съм всъщност комисара, който ще следи това. Аз ще бъда комисара, който ще предпочита технологията, която ни дава възможност да се диверсифицира доставката на енергия. Аз много добре не съм, не, не съм наивен, знам какви са пречките, но мога да кажа, че за независимостта на Европа трябва да бъде и енергийна независимост, т.е. с множество курсо, източници на енергия. И аз ще бъда онзи, който ще държи нашата независимост в своите ръце. Благодаря, господин Саби... госпожа Сабин Ферхайен. Благодаря като читаме широтата на вашето портфолио, дали можем да смятаме, че медиите и културата ще намерят достойно място в вашия ресор? И ако това е така, кои ще бъдат основните ви приоритети в тази сфера? И като имаме предвид двойствения характер на тази сфера, която значително надхвърля чисто пазарните съображения. По какъв начин ще взаимодействате с комисарите Юрова и Габриел, за да гарантирате последователност при оформянето и провеждането на политика? Как разглеждате сътрудничеството с госпожа Габриел, за да се гарантира последователно изпълнение на програмите, свързани с медиите и с културата. Заповядайте, господин Бретон. Благодаря много, госпожо Сабин Ферхайен. Знам, че доста усилия сте положили по тази тема. Завиеме ти сме говорили, много важен въпрос, както и в останалите ви въпроси имаше много важни елементи, които са ключови за бъдещето на Европа. Все пак, в цифровата индустрия знаем, че всичко това е изключително решаващо за нашите творци, за творческата индустрия в Европа, за културата и 30% знаете. много е добре това, че цитирате тези цифри, но всичко това трябва да се приведе в практика. Защо казвам, че също е важна културата? Защото имаме огромно огромен социален аспект, социален стълб, в който се обхваща и това. Но както и всички останали, той се бива пресечен от въздействието на цифровото и ролята на посредничеството, която играят големите платформи. Така че много съм доволен, че вие повдигате въпроса. Ще продължим да обсъждаме темата в програмата Медиа. Не само госпожа Габриел и аз. Има и други, които работят заедно по темата. Много добре работим заедно. И а, така беше и по време на ми, миналата комисия. Ще продължим да работим заедно. Тя по, в своята сфера, аз в моята, за да позволим на цялата тази а, промишленост да продължи да се развива в Европа, за да я закриляме, защитаваме и да й помагаме да се развива. Както вие вече споменахте, директивата за аудиовизуалните медийни услуги влезе в сила миналата година. Тя се транспонира в момента в държавите членки. Това е един от най-важните актове. Директивата предвижда режим за отговорност на доставчиците на услуги, които са посредници в процеса на предоставяне на услуги, не вече си имат предвид платформи за видеосподеляне. Какво смята по този въпрос предвид предстоящ преразглеждане на директивата за електронните услуги и акта за цифровите услуги? Digital Service Act, c'est ça, et, et, et, et éventuellement e-commerce 2000. Euh, je l'ai dit, la responsabilité des plateformes et des contenus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 Аз разбира се ще насоча всички ресурси, заедно с заместник председателя Тимерманс, да вървя към тази визия. Става въпрос за една визия за 2050. Но 2050 е утре, когато говорим за пре, а, промени в а, промишления сектор. Знаете, аз 25 години това съм живял. Много пъти се е случвало 25 плюс 25 е, са 50. Така че, ако искаме да постигнем целите за 2050 година, следващите 5 години трябва да бъдат е, взети решенията, за да може да се извърши истинския преход. Именно за това става въпрос за една много силна двигателна е, сила в е, промишлеността. А, и също така има и редица други области, които могат да, а, мерки, които могат да се предприемат, кръговата економика, и всички въпроси, свързани с програмираното устаряване на продуктите. Изобщо много теми са обхванати. Трябва да се сили ролята на технологията, за да се премине към по-устойчиви енергийни източници. Ако говорим за въглеродните емисии, трябва да говорим и за цифровия сектор. В него също се генерират много въглеродни емисии и а, в крайна сметка виждате всичко това, всички тези сфери ще бъдат водени от тази им амбиция. И а, се ангажирам, че аз съм именно този, който може да съчете всички а, тези елементи, но сега трябва да го направим. 2050-та зависи от това, което правим следващите 5 години. Допълнителен въпрос. Вие говорихте, че ще поведете индустрията в тези нови хоризонти, но тук имаме и отговорността на различните действащи лица. Смятате ли, че е необходимо да се отиде още по-далеч днес, що се отнася до обществения обществения пазар, обществените поръчки, дали а, е, не е това начин да се подобри конкурентоспособността на нашите предприятия. И не смята ли, че не е необходимо по един или друг начин, не знам как точно, да се съдейства на, на а, обществените органи, които прилагат а, правилата за обществени поръчки, именно а, да въведат повече зелени фактори. Euh, vous avez raison de le, de le signaler. Les marchés publics, c'est un... Да, наистина обществените поръчки са много важен лост, който може да използваме 40% от пазара и аз ще се боря действително тези показатели да бъдат взети предвид и в оценката за един или друг кандидат, когато те поемат дадена обществена поръчка. Също така, знае, че днес не се използват достатъчно а, тези критерии. И наистина заедно с парламента ще видим как можем да действаме конкретна работна група, за да се мобилизират всички обществени органи в Европа, за да вземат предвид тези критерии в разпределенето разпределението на обществените поръчки. и можем да работим заедно с вас по този въпрос. Благодаря. Господин Игнасио Корао от комисията ИТРЕ и независим депутат. Добър ден, господин кандидат комисар. Има много съмнения, свързани с предишната ви дейност и висок риск на конфликт от интереси. И искам да кажа, че докато САЩ и Китай се борят за превъзходство в, в технологичната сфера, Европа е просто един добър пазар за останалите. Госпожа фон дер Лайен каза, че тя иска да допринесе за европейската технологична независимост. Какво конкретно ще предложите да се преодолее този проблем? Второ, липсата на индустриална стратегия. Някои дружества бяха купени от чуждестранни групи, които предвиждат изместване предприятия от Европа. Това влияе неблагоприятно върху европейската промишленост, например. Това е случай с стоманодобивната промишленост. Как ще гарантирате това, че ще има достатъчно стойчост и иновации в промишлеността? Е, Всички тези проекти изискват е, една е, воинствена настроеност, да се боря от моя страна, но все пак вие искахте конкретни отговори, конкретни мерки. От една страна визията за 2050 та от една страна. Също така и начина а, на действие при неотложни дейности. Има такива неотложни нужди за реакция навсякъде в нашите държави, когато става въпрос за прехода. И така, казах, има средства, инструменти, които съществуват и които можем да продължим да използваме. Те са средствата, фондовете за преход, също към промените към климата. Така че това ще бъдат нашите средства, нашия инструментариум, за да се подготвим и да можем да откликнем на тези условия, за които току-що говорих. Но освен всичко това, вие говорите за поне аз така разбирам вашия въпрос, за необходимостта да засилим една основна част от нашата промишленост, заедно с големите действащи лица, големите предприятия в света. Едно предприятие обаче не е а, екип, а, не е отбор по футбол, не е отбор по баскетбол или друг спорт. Това е една а, общност от а, мъже и жени, които имат а, възможност да работят на а, международния пазар. Така че затова не говоря за шампиони, а, но наистина ние трябва да намерим начин да продължим да а, а, растем тези предприятия да растат, за да няма само американски и китайски такива. И сме готови да си сътрудничим по тази тема с госпожа Вестагер, моя бъдеща колежка, надявам се. Господин Кореал, допълнителен въпрос? Не разбрах всъщност кои конкретни разпоредби имахте предвид, които да преодолеят това изоставане в технологичната област? Например, по-конкретно в областта на изкуствения интелект изоставяме много от САЩ и Китай. Имаше въпрос за вашите планове, свързани с промишлеността в контекста на новия екологосъобразен курс на Европейския съюз. Как възнамерявате да подкрепите малките и средни предприятия в светлината на високата цена на суровините, например? Не бихте ли могли да кажете по-конкретно какви точно действия смятате да предприемате? Е, Уважаеми господин депутат, казах, че съществуват фондове, които могат да способстват за този преход. Можем да ги използваме комисията ще а, обмисли и ще а, се погрижи да се използват а, максимално ефективно. А, има, разбира се, и а, кохизонния фонд, кохизонните фондове. На всеки етап се а, адаптира ситуацията. Вие говорихте конкретно за изкуствения интелект. Не съм съгласен с вас. Не сме загубили войната. Аз го казах. Става въпрос за изкуствения интелект. Това са данни. И а, днес има а, 40 зетабайта от данни. 160 милиона милиарда, които да умножим по 4. Това е обема данни, които съществуват. И въпросът е как да ги управляваме. И смятам, че нашите предприятия, нашите малки и средни предприятия, нашите големи предприятия могат да се справят. И не сме загубили войната нито срещу американците, нито срещу китайците. И съм а, убеден, че ние ще сме а, авторите. Нашия континент ще бъде а, автор на версия 4.0. Следващия оратор е Карло Календа от Социалистите и Демократите и комисията ИТРЕ. Аз съм много радостен, че кандидат-комисарят има толкова богат опит в бизнеса, защото този комисар ще отговаря не за подводния риболов, а за бизнеса. И мисля, че това е едно много силно послание. И не смятам, че това, че не сте бил политик през целия си живот, не би трябвало да бъде пречка пред вас да вземете високопоставена политическа длъжност. Това би било грешка. Но съм загрижен от нещо друго. И това е сериозното различие в мненията между комисар Вестагер и идеята за създаване на водещи национални предприятия, например Сименс. Бих искал по-добре да знам вашата позиция по този конкретен случай и по принцип. Euh, Благодаря, господин депутат Карло Календа, за въпроса и коментар ви. Аз естествено лично споделям това, което казахте. Ще ви изненада и ще ви изненадам втори път, защото вие казвате, че аз съм в различна позиция а, с колег, другата, а, с госпожа Вестхагер, аз мисля, че комисията няма други възможност, освен да вземе решенията, които бяха взети. Въпросът, който а, повдигате, която всъщност из, изрази госпожа новоизбраната председателка на комисията, представя нови предизвикателства. Тя говори за би трябвало да се задават въпроси за приспособяването на цялата политика на еволюцията. Не може да продължаваме да управляваме един континент с техниките и политиките на 50-те години. И аз ще дам своя принос, за да направим това. Вие знаете, че в цифровата сфера пазара е, се е развил е, през последните 50 години. И аз задавам въпроса, кой е а, пазара тук, управлението, менеджмента трябва да намери решението и аз съм абсолютно решен, но разбира се, винаги ще бъда лоялен. Господин Календа. Благодаря. Не съм изненадан. По-скоро съм изненадан от това, което казахте преди това – мисля, че в момента мога да добавя едно нещо. Тези национални шампиони и водещи предприятия, ако те са необходими, аз смятам, че Европа е има нужда от тях. Как ще се справим с, с концентрацията на пазар? И тук имам предвид не само потребителите, но и доставчиците, които много често са малки и средни предприятия, дори и в такива стратегически сектори, като отбраната трябва да помислите какви точно обединения ще направите, за да решите този проблем. Аз съм за конкуренцията, за свободната конкуренция. Това е една ценност, коя, на която се основава нашия единен пазар. Аз съм против монополите, аз съм против уеднаквяването, но трябва да се отворят отново някои досиета. Благодаря, че това казахте също така за дневния ред като се има предвид на глобалността на екосистемата ние вече не сме затворено. Е, предприятието вече не е, е някаква затворена общност. Аз ценя вашия отговор. Има много големи групи в промишлеността, които ще бъдат въвлечени в общите във великата на общите ценности. Това ще бъде целият европейски континент. Благодаря, господин Бретон. Сега ще дам думата на колегата, господин Красноджебски. Последните шест е, оратори Първият от тях е господин Антониус Мандърс. Благодаря, господин комисар. Искаме да засилим единия пазар, но но това отнема много време. 80% от малките средни предприятия работят само в своите държави, защото се страхуват от директивите. Ние искаме да имаме хармонизация с ясни директиви в случая на решаването на трансгранични спорове. Ще ви дам пример. В 2009 година внесохме изменение за общо зарядно устройство на всякакви уреди. Европейската комисия, съвета, и парламента е, единодушно го одобриха. И сега, 10 години по-късно, е, след решаването на решението за универсалното зарядно, няма нищо. Е, големите компании направиха всичко по силите си, за да забавят това зарядно устройство и ние произвеждаме тонове отпадъци всяка година, а съвременното мобилно устройство е изключително важно. Необходимо е да се зарежда батерията. Въпросът ви е, е председателя го прекъсва. Въпросът ви трябва да е, бъде един въпрос. Е, една минута. Ще приемете ли а, е, хармонизираното законодателство? Няма да имате време за уточняващ въпрос, тъй като си използвахте времето. Благодаря, господин депутат, благодаря, господин председател. Това е една тема, която е наистина символична за това, което става. Благодаря ви, че го повдигнахте, защото той засяга много от нашите съграждани. Има някои неща, които трябва да се направят или да се развалят. Имаше един доброволен подход. Това вече е минало. Аз зная, комисията трябва да остане ангажирана но аз съм нов всъщност. Аз мисля, че съм напълно съгласен с вас. Първо беше организирано едно проучване, след това трябваше, може би, да се а, а, ускори то. След това трябваше законодателно предложение, за да се разбере какво става и след това да се види какво ще бъде въздействието върху а, потребителите. Аз говоря за потенциалното а, значение. Ако има а, универсално заряд, зарядно устройство. Всъщност тук не става дума само за норма на печалбата. Вие разбирате много добре, тъй като ми задавате пряк въпроса. Ако се установи, че резултатите от анализа не са задоволителни, може да се предложи законодателна инициатива. Ще видим, ако не сме доволни, ще вървим по пъти посочен към вас. Господин Бретон, имате още една минута, ако искате да я използвате. Не, е, съжалявам, колега, вие използвахте времето си, но господин Бретон има думата. Има една минута. Това е, е решение на председателя. Имате една минута. Благодаря. Мисля, че е, малко мисля, че свърших с това. Госпожа Конечна е следващия оратор. Пане комисари, благодаря ви, господин кандидат комисар. Няма правно основание за създаване на Европейския фонд за отбраната и ви би трябвало да сте наясно с това. И вие вече разделяхте нееднократно този фонд между различни институции вие искате да разпределяте средствата и да вървите напред, но 10% от средствата от този фонд трябва да бъдат насочени към технологии, свързани с големи технологични пробиви. Има хиляди дружества, работещи в тази сфера. Вие работихте в дружество, което е водещ доставчик на френското правителство. Не смятате ли, че освен, че може да напуснете залата, когато се обсъжда този въпрос, когато няма да участвате в процедури за подбор и други процедури, дали не би било най-добре да се откажете от отбраната като ваш ресор, защото винаги ще имате конфликт на интереси. Благодаря ви за въпроса, госпожо Конечна. Изказах се, но мисля, че е важно още веднъж да се разбере това, което вече казах за управлението, административното управление. От а, няколко депутати повдигнах, беше този въпрос. Цял живот съм работил в а, Министерство, в реги... региони и смятам, че съм бил а, независим аз като съм бил министър във Франция, не означава, че ще защитавам интереса на Франция. Ще работя за общия интерес, защото съм комисар. Аз няма да работя за интереса на моята държава. Не за френския интерес, не за Франция. Затова и в моя а, а, опит, имам и а, фитюроскоп. Това е първият технологичен а, парк в Европа. А, и, а, между другото, не съм работил чак толкова много за отбраната и това не означава, че изведнъж ще а, заработя за интереса в областта на отбраната на някакви френски предприятия. А, има правила, ще ги а, спазвам стриктно. Такава генерална дирекция в момента няма. Това е една от моите цели да се създаде и да се грижи тази генерална дирекция за отбраната и за космоса. Защото това е четвъртото пространство. Пространството на информацията. И наистина има много аспекти, по които ще трябва сериозно, заедно с парламента, включително да разсъждаваме, да обмислим и систематично да обясним как ще се използват всички тези средства за киберсигурността. Всички тези аспекти са обхванати днес от отбраната от а, космическите въпроси. Това са а, хоризонтални теми и се надявам, че ще ми се доверите, за да извърша всичко това. И няма нито една минута за губене. Допълнителен въпрос от госпожа Конечна. И е така. Вие ще и изпълнявате Европейската програма за отбрана, защото в противен случай аз бих казала, че това ще означава конфликт на интереси. Но имам и конкретен въпрос. Какви механизми за контрол ще гарантирате? Аз не искам някакви високопарни думи. Искам да ви попитам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 Merci. Next speaker is uh, Mr. Benifei, IMCA SD. Grazie Presidente, caro commissario designato. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин кандидат-комисар, на всеки пет години всеки европейски гражданин обновява своите интелигентни устройства. Това означава огромни обеми данни. Изкуственият интелект е основан върху данни. И за това всеки един законодателен акт за изкуствения интелект трябва да бъде насочен към по-голямата конкурентоспособност на Европа, но също и към защитата на данни. Как ще гарантирате това? Вие казахте, че ще работите по защитата на данни. Как ще защитите по-конкретно европейските потребители? Как ще направите така, че изкуственият интелект да не се използва за дискриминиране на хората, например, възоснова на здравословното им състояние, етническия им происход или някакви лични качества, защото има сериозен риск от това? Първо искам да ви кажа, че това, на което се основава нашата, нашия доклад е, е документ от 2000-та година и а, това са основни неща, които не могат да се променят, които са в основата на нашия подход към данните. Аз зная че има някои важни неща, няма да се пипа а, държавата по а, происход и, и големите платформи трябва да следят а, всички, които оперират, които се намесват а, в а, тази среда на данните, да запазват основните неща, които, основни, които са за нас, да се борят срещу дискриминацията, срещу тероризма и всички послания, които са характерни. И също така самата свобода за мен е основна свобода. Тя трябва да се пази. И това е логиката, която следвам. И а, е, ние сме много различни в а, е, нашия континент. Това е нашата оригиналност, това е нашата а, е, задача да опазваме данните. И аз се надявам, че начина по който ще се разглежда този въпрос, включително с това, което а, започнахме да дефинираме като етичните правила, а, също така ще служи като репер и за нас, и за нашите европейски съграждани. Уточняващ въпрос. Да, <clears throat> бих желал да премина към една свързана тема, защото колаборативната економика включва проблеми. Вие говорихте, че се създават нови възможности, работна заетост, растеж, едно ново, а, нова договореност. Вие споменахте, че ще работите също така с а, комисаря по работната заетост и социалните права, за да подобрите условията на работещите в платформите. Как ще може да работите с други колеги, за да подобрите условията на работещите в платформите и като по този начин осигурите високо равнище на защита на потребителите. Господин Бретон, да, това е наистина основен въпрос. Това е свързано с, с а, смутовете, които бяха споменати в началото на това изслушване, също така стратегиите които вървят с, с този ресор, ако се съгласите да ми го, да ми го поверите. Хората, които работят на тази платформа, 10% от европейците в някакъв момент са работили на тази платформа. И има посредници, които помогнаха да се създадат невероятните модели – а, има, разбира се, реклами и за едните и за другите. Същевременно също така има а, невероятен недостиг и новото поколение, те са предприемачи. И наистина, младите хора днес са предприемачи, но това не означава, че а, потискат социалните права. Аз ще следя да се спазват задълженията поети по всички тези а, платформи. Ще проведем дискусия, ако не е необходимо, ще отидем и по-нататък. Следващия оратор е госпожа Ван Шпандак от Имко. Благодаря. Създаването на вътрешния пазар създаде ползи за гражданите и економиката, но все повече виждаме конфликта между задълбочаването на вътрешния пазар и обслужването на обществения интерес. Например, обществените поръчки в здравеопазването имаха много неблагоприятни последици в Нидерландия. Младите хора с сериозни проблеми с психичното здраве губиха възможността да бъдат лекувани, просто защото нов доставчик на услуги е спечелил търга. Как ще гарантира това, че вътрешния пазар ще гарантира защита на интересите на всички граждани? По-конкретно, след като Дания заяви, че от 2030 година ще забрани вноса на дизелово гориво, Бившия комисар Бянковска заяви, че това противоречи на принципите на вътрешния пазар. Необходимо е да се предприемат мерки, които няма да се ограничават само с забрана на достъпа на колите от центровете на градовете. Какво смятате да направите вие? По вашите въпроси, госпожо депутат. Първия е свързан по-скоро с а, госпожа Кариакидис, надявам се моя бъдеща колежка, защото все пак аз имам доста широк ресор, много голям, няма да го разширявам и към здравеопазването, макар че, разбира се, има и свързани с здравеопазването услуги, обществени услуги, но а, въпросът ви остава важен, разбира се. И ако госпожа Кариакидес иска да го погледнем през а, гледната точка, която вие очертахте, аз разбира се ще бъда на разположение. А, говорим също така и за последиците и а, скандала, който няма защо да не наричаме скандал. Има и а, комисия, която разследва и ще види какво се е случило, но все пак в отговор на този скандал много държави започват да реагират. Въвеждат правила и стандарти, за които ние говорихме, но има тук и различните теми, свързани с нулевите емисии, автомобили с нулеви емисии. Съществува това, за мен е положително смятам, че трябва да се действа по този начин и съществува и мотивацията на местно равнище. Трябва, разбира се, да се търси едно добро равновесие за вътрешния пазар, но още веднъж считам, че това осъзнаване, което увеличава нашите действия за нулеви въглеродни емисии е положително единствено трябва, разбира се, да внимаваме дали всичко това е съответствие с правилата на вътрешния пазар, иначе аз съм за. Допълнителен въпрос? Um, thank you for your answer. Um... Благодаря за вашия отговор. Някои от нещата все още не са напълно ясни за мен, защото ние говорим за общественото здравеопазване, за здравето на нашите граждани, въздуха, който дишаме и този въздух е с много ниско качество поради двигателите с вътрешно горено. Смятате ли, че задълбочаването на вътрешния пазар трябва да бъде по-важно, отколкото директивата за качеството на въздуха и борбата срещу промяната в климата. Е Още веднъж считам, че нашата амбиция, която заедно сме поели с избраната председателка на комисията за нулеви емисии, ще ни позволят да вървим именно в посоката, която ви очертавате. Въздуха, който дишаме. За съжаление, той и всъщност не само за съжаление, той е резултат от решението, което взимаме. Трябва да го направим колкото може по-бързо, именно в посоката, която вие чертахте и в, разбира се, в посоката на факторите за съответствие. Не е вярно, че не вървим напред. Ако погледнем примера на Китай. Там се използват тези фактори за, съ, а, прилагат. Надявам се, че ние ще слезем до 118 на а, килограм, надявам, а, а вече в а, Китай са слезали до 60. А, надявам се, че ние вървим в тази посока. Важното е обаче да имаме такава визия визия, която а, също а, ръководи заместник-председателят, ще ръководи и заместник-председателят на комисията Тимерманс. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Искра Михайлова от комисията ИТРЕ и от Обнови Европа. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин кандидат комисар, във вашето бъдещо портфолио се акцентира върху перспективите на европейската индустриална политика, нейната конкурентоспособност и развитието й чрез цифровизация, автоматизация и модерни производствени технологии. Устойчивата и конкурентоспособна европейска индустрия носи много ползи както за обществото в Обединена Европа, така и за общата ни економика. Въпреки това обаче някои индустриални сектори като строителната индустрия например, имат много слабо ниво на цифровизация в Европа. Моят въпрос ще бъде как ще осигурите по-голям приоритет за дигитализацията на строителната индустрия и по-общо как имате намерение да дадете тласък към дигиталната трансформация, профилираните дигитални центрове за иновации, автоматизация, цифрови умения във всички сектори на европейската индустрия? Ministry, thank you. Благодаря, госпожо Дапита. Да, всъщност аз току-що казах, всички сектори на вътрешния пазар се а, пресичат от а, цифровизацията. А, и това е един основен сектор, сектора на строителството. Това има 3, то е с 3 милиона предприятия. И въпреки всичко виждам голямото разтърсване от използването на цифровизацията на Пример, използването на някои блокове, 3D. Понякога трябва човек да бъде практичен да бъде, да има двойна култура и е, всичко, което е свързано с използването на конкретна технология. Ние ще се върнем на всички, които като мен защитават данните, онеси квантови техники, които позволяват да се измерват много точно движението на частиците. Виждам всичко това във всички сектори на строителната промишлена, Всичко това е пропито от цифровизацията. Трябва да сме близо до, до на място, за да може тези 3 милиона предприятия да се развиват с цифровизацията и да се даде възможност да се увеличи цифровия капацитет и също така програмите, които да се използват, да бъдат финансирани а, и по-конкретно на строителния сектор с а, една посветеност на проблемите на цифровизацията и на строителната промишленост. Въпрос уточняващ. Патентния и конкретен отговор – и в, като продължение на въпроса ми, както във вашето портфолио е цялостната дългосрочна стратегия за индустриалното бъдеще на Европа, в същото време се изисква да се изготви и стратегия за малките и средни предприятия. За мен тези две инициативи вървят ръка за ръка – европейска индустрия и малки и средни предприятия. Следователно, бихте ли могли да дадете нещо повече за вашата визия за връзките между новата Европейска индустриална стратегия и новата стратегия за малки и средни предприятия. Благодаря. Господин Бретон, имате думата. Това е едно и също нещо. Вече говорихме за това, трябва да се е, елиминират административните пречки. На второ място да се, е, да се ревизира е, директивата, която води до, до фалирането на 30% от предприятията. Също така трябва да се адаптира единия пазар за специфичността на малките и средни предприятия и на последно място да се разработят компетентностите в цифровия сектор и също така издържливостта, изолацията, енергийните постройки. Аз вече говорих с комисара Никола Шмидт, за да можем да работим по този пункт. Повтарям, но това е важно. Малките и средни предприятия, разбира се, аз а, в момента не съм никой, но осъзнавам, че малките и средни предприятия играят изключително важна роля. Благодаря. Последния оратор е господин Хелер. Господин кандидат комисар, имам доста кратък въпрос. Как можем да преодолеем предизвикателства, когато държавно притежавни економики като Китай купуват стратегически важни европейски технологии и производства? Ще се опитам да дам малко по- дълъг отговор, отколкото беше дълъг въпроса. Естествено, тук има какво да се каже. Напомням, първия въпрос е въпрос за суверенност и а, лидерство. Аз мисля, че и във вашата държава Германия, както и в други, господин Елер, има и неща, които нямаше да се случат така, като се случиха, ако а, не бяхме взели нужните мерки. Ще кажа за какво говоря. Не трябва да сме наивни. Трябва да сме наясно какво се случва у нас, какво се случва около нас. И политиката в това отношение ни дава възможност да се осведомим, но също така и да спазваме правилата. Но вероятно ще трябва да използваме малко повече, е, да използваме правилата за филтриране на инвестициите, за да пазим своята суверенност е, в това отношение. Технологическата суверенност, това все още не е реалност. Казах също така, че трябва да разработим в това отношение. политика, която да ни позволи да се намесим, когато е необходимо в различните подсектори и да изградим а, помогнем за доизграждането на промишления сектор и да се допусне добро финансиране на предприятията, които са на нашата територия. Политиката, както и в живота, понякога втората любов може да се окаже по-добър вариант от брака. И когато ви слушах, когато вие казахте, че ще се ангажирате с кодекс за поведение за комисарите, че вие повече няма да допуснете предприемачите да действат като лобисти или лобистите няма да бъдат предприемачи. Но това звучи като дискриминация спрямо хората от успешни економически сектори, от хора, които са преуспели в економиката. Дали като комисар наистина ще придържат към тази политика? Has... Uh, И сега господин кандидат комисар разполага с 5 минути за окончателно 5-минутно изявление за края. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, на първо място благодарности за този обмен. Аз се подготвих за да отговоря на вашите въпроси. Бях а, а, наистина а, изненадан и трябваше да проявя оригинално, за да се подготвя. Заедно с, с своите сътрудници се подготвих а, за програмата и 10 а, дни се срещах с много от вас. Съжалявам, че можах да се срещна с всички, но с много от вас се срещнах, повече от 50 от вас. И това ме подготви. Подготви ме, защото именно вие представлявате политиката, с която аз искам да се занимавам. Така че при всички положения искам да ви благодаря, защото дори до тук преживяването му беше изключително важно и винаги ще остана с него. То ме обогати. Вътрешния пазар, каквато и да е, какъв да е неговия размер и неговото бъдеще, той повдига най-важните предизвикателства за Европа. И аз ще ги повторя. Няма да престана да ги повтарям. Предизвикателството на климата, на цифровите технологии и а, наистина, ако желаете, за да, да защитаваме по-добре нашия вътрешен пазар, трябва да се мобилизираме и да се впишем в а, бъдещето. Само, че това е задача, която е неотложна. Трябва наистина да виждаме това, което стои пред нас. Не става въпрос а, само за технологични и научни а, цели. А, ние трябва да сме целенасочени за да вземем предвид това, което се случва в, при нас и в света и ние като европейци имаме изключително много ресурси, които не сме използвали. И нашите разговори показват, че има възможности да освободим този потенциал. Нашата Европа може да се превърне в една невероятна екосистема около тези три предизвикателства. Екосистема, която е а, общност в услуга на всички наши държави членки, всички предприятия и всички граждани. Аз съм а, убеден а, в това и ще посветя цялата си енергия в следващите 5 години заедно с вас. А ако ми се доверите, ще се посветя на този път, който винаги съм спазвам отворен, конструктивен, градивен диалог с всички ви. Знам кои сте вие. Вие представлявате а, хората, знам и кой съм аз и можем да работим заедно, ръка за ръка. Също така ще вложа и моя независим дух, който се надявам да сте усетили по време на днешното изслушване. Ще се посветя на принципите на административното управление и ще ги приложа в своята роля. Европа не трябва да забравя своята история. Повече Европа е повече от вътрешен пазар. Тя е общност. Общност на общностното и е, това е, е нещо уникално в Европа, в е, света. Както сте за, разбрали вече, не съм, не проявявам наивност. Е, знам какво ме е научил живота, че е, напредъкът води до напредък. Е, успеха поражда успех. И именно за това искам да работим заедно, ръка за ръка, заедно с вас, с е, депутатите, а, избрани от гражданите на Европа за тези ценности. Ценностите за а, растеж, заетост, солидарност и правосъдие. Благодаря ви. Um, uh, Oh, Благодаря ви, колеги, за вашите въпроси. Благодаря ви, господин кандидат комисар, за вашите отговори, за заключителното ви изказване. И давам думата на госпожа Десатър за заключителното изказване. Благодаря на двамата, на членовете на двете комисии. Благодаря на секретарията, благодаря на всички, които организираха това изслушване, които работиха много добре. Председателката е любезно благодари и на преводачите. и се надяваме сега, че ще можем да обсъдим това обсъждане и ще излезем заедно с вас да се чуе последната дума на господин Краснодевски. Отново искам да ви благодаря на всички. Беше много интересна дискусия. Искам само да съобщя, че Заседанието на координаторите ще бъде проведено при закрити врата в 5 часа тук в същата зала. Благодаря.